La séance est ouverte. Откривам заседанието. Искам да ви обърна внимание, че възнамерявам да добавя две точки в дневния ред на края на заседанието в точка Рамезни. Първо, искане на генералния докладчик за бюджет 2016 Хосе Мануел Фернандес. Бихме искали да зададем въпроса на комисията за превода от 18 милиона евро, извършен в е, рамките на инструмента за безначите в Турция. Искаме пояснение. за да видим какво се случва, как се изпълнява този инструмент. Вторият въпрос е свързан също с съобщение на комисията. Искаме пояснение за съобщенията от 7 юни за новията е, рамка за партньорство с трети страни в рамките на програмата на общността за миграция. Това са двата въпроса, които ще сложим в е, края на нашия дневен ред. По дневния ред има ли коментари? Ако не, приемам, че се приема. Сега да ви представя взетите от координаторите решения днес сутринта. Първо, планираната мисия в Гърция за 18 до 20 юни. Тя се отлага за по-далечна дата, която те първа ще уточним. А за първото полугодие на 2017. За сега няма достатъчно участници. Второ, ще предложим да се добави в дневния ред на следващата среща, интерпарламентарна среща за Осъвместяване на дипломатическа служба на Европейския съюз и на националните дипломатически служби в мисиите извън европейското пространство. Става дума за съобщенията на комисията за изпълнение на бюджета по външна дейност. Челта е да се търси повече споделяне на съответните мощности, примерно сгради, и да се направят економии както в националните бюджети, така и в европейския. Сега, е, докладчици, госпожа Холмайер за създаване на система за, влиза... за отчитане на данни, за входни и изходни данни за, е, евро... за граждани, влизащи в или излизащи от Европейския съюз, със съответни условия за достъп до тази база данни. Система за цел, с цел правоприлагане. Господин Дюпре е, ще изготвя становище по доклада критерии и механизми за определяне на страните членки, които ще отговарят за наблюдение на изпълняването на международна закрила, започната или прилагана в една страна. Господин Торвал за Хоризонт 2020, групата социалисти и демократи за становищата и е, равнопоставеност на половете и Гала Замбал е, по е, член 54 за годишния доклад за Европейската банка за инвестиции. Бюджет 2017. Комисията по бюджета ще се срещне на извънредно заседание, вероятно на 4 юли Страсбург в края на деня. Ще ви потвърдим това съобщение. После пак бюджет 2017, триалога, ще има среща за плащанията на 13 юли. Тоест тази предвидена среща ще бъде отложена за началото на септември, тъй като комисията представи твърде късно проекто бюджета и ни се налага да отложим тристранната среща. Вътрешна среща за собствените ресурси ще се състои на 7 и 8 септември в Европейския парламент. Поканени сте, скъпи колеги да, ни, да посетите заседанието във възможно най-голям брой. После, съвместно с Комисията по бюджетен контрол ще направим с, семинар за финансовите регламент. Е, ще го направим на 11 юли в Комисията по бюджета от 14 до 18.30. Там ще се говори за това как може да се подобри прякото управление. Това са съобщенията, които трябваше да сведа на вашето внимание. Протоколите от последните две заседания, 25 и 26 април, са предадени. Вие трябва да сте запознали. Ако нямате възражения, те ще бъдат е, приети. С което стигаме до е, изказването на господин Олбрихт, който отговаря за доклада за е, подкрепата, която може да бъде осъществена за е, структурните реформи, проектите за структурни реформи за периода 2017-2020. Имате думата, господин Олбрихт. Благодаря. Мога да кажа, че според решението на председателския съвет – Програмата за структурни е, реформи е в е, ресора на Комисията по регионално развитие. Това не е случайно. Става дума за средства по е, функция на б кохезионна политика и политика за земеделие. И като се има предвид колко положителен е опитът от е, техническата помощ, отпусната на Гърция и Кипър по-специално, за економически реформи. Та според е, този положителен опит, е, комисията предлага да се създаде цяла програма за всички страни членки. Много е важно да се каже, че става дума за доброволно участие. Тоест, ако някоя страна членка иска, ако е приета програмата, тя може да поиска съответната страна подкрепа. Става дума за техническа помощ, т.е. обучения, съвети, визити и така нататък. Реално целта е да се доизгражда административния капацитет – на различните власти. Примерно, свързани с структурните реформи. Съвсем не е случайно, че Европейската комисия иска да има директна връзка с препоръките, които се изготвят конкретно за всяка страна. след като комисията представи тези препоръки, те са препоръки. И ако съответната страна членка иска да ги изпълни, тя може да кандидатства за техническа подкрепа, помощ. Тази помощ идва от средствата за политиката за сближаване, която се управлява в момента и е от бюджета на комисията и също така може да се иска техническа подкрепа от фонда за развитие на земеделските райони, което е ОСП. 142.8 милиона евро са предвидени по програмата. Над 112 милиона от тези средства идват от структурните фондове за техническа подкрепа и 30 милиона от техническа подкрепа за развитие на земеделските райони. Та, интересното е първо, че се прави връзка с конкретните препоръки за страните членки и второ, че е, участието в програмата е на доброволен принцип. По време на изслушването аз зададох следния въпрос на комисаря. Какво ще се случи, ако страните членки е, вече или някоя страна членка има съответните препоръки, но не се интересува от съответната подкрепа. Участието е доброволно и моят въпрос беше, ще има ли последици? Не получихме отговор. Готови сме, разбира се, да помагаме. Програмата е разработена. Текстът ще може да бъде прият със съответни изменения в началото на септември. Това е горе-долу времевата рамка. В описанията на програмата е, се застъпват различни политически е, области, много широко, бизнес среда, образование, иммиграция, т.е. различни типове политики и е, съответно различни администрации, които отговарят различни действия, семинари, конференции, визити, обучение могат да бъдат покрити. Общо 142 милиона и 800 хиляди евро. Председателят благодаря, господин Албрихт. Кой иска думата? Господин Манка. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчикът. Ние сме на едно мнение. Структурните реформи са много важни. Редица страни имат сериозни проблеми в осъществяването на тези реформи, така че е добре да се подсили капацитета им, когато се осъществяват както структурни реформи, така и други свързани с растеж и заетост. Всичко, което може да подобри освоемостта на средствата е добро. През юли 2015 помолихме комисията да излезе с доклад относно забавянията в плащанията за предходните три години. Този въпрос се постави и в триалога. Ако искаме да подобряваме капацитета на страните членки, тогава трябва да се направи така, че в самите страни членки да бъдат ангажирани и местните власти, и гражданите. Господин Ардал. Господин Обрихт, напълно сте прав. Можем да работим на базата на подадения текст. Докладът е подготвен от по, Комисията по регионално развитие. Но ние имаме какво да кажем. Сега тук е, само привидно става дума за технически въпроси. Всъщност нещата са много по-широки. когато се говори за реформи, е добре да знаем за какви реформи става дума, какъв модел се цели с тези реформи какви ще са критериите, по които ще се оценяват заявките. Тук всъщност поставям чисто принципни въпроси. Реформа структурал para el conjunto de Europa. Добре е да се изготвят модели, които да могат да бъдат мултиплицирани. Също необходимо е да знаем а, до каква степен можем да а, се отказваме от принципа на субсидиарност, за да се намесим в неща, които се отнасят до ресора на страните членки. Значи, четири измерения само са неправилно разходване на средства, отрицателно влияние и така нататък. Трябва да разработим тези въпроси, но по принцип аз лично не видях тези теми застъпени е, в е, доклада на комисията. Сега, добре, има някои неща, които са предвидени твърдо като приватизация, добре но ние всички имаме опит от собствените си страни, от частни монополи, които в момента, които на моменти са, създават много по-лоши практики, отколкото публичните монополи. Ако се прибягва и до процедурата за нарушаване на равновесието на държавния бюджет, било то особено на макро ниво, тук не можем да действаме в страните, където има бюджетен излишък. Също не трябва да се забравя и е, конкурентното предимство на различните страни, с изключение, разбира се, на фискалния дъмпинг. В структурните реформи трябва да засегнем и този въпрос по-общо, така че да има някаква споделеност на модела. Господин Донону, извинете, не съм свършил. Нека да кажа ясно. Не казвам твърдо не на идеята да няма техническа подкрепа, напротив. Ако е, има проекти, които ще добавят е, стойност, е, проекти, които са свързани конкретно с структурните фондове, но не мисля, че съм съгласен с общата насока на този доклад. После тук се включва и темата преразглеждане на многогодишната финансова рамка и бюджетния капацитет. Те са паралелни теми, трябва да ги разглеждаме заедно. Борба с данъчната дискриминация и оптимизация. Няма такава, защото страните не искат. Така че специално в данъчната сфера трябва да сме наясно, че не само многонационалните компании правят така нареченото оптимизиране, данъчно оптимизиране. Същото се случва и с работещите в земеделието. Във всички случаи това е тема и за нашата комисия, и за парламента като цяло. Господин Дълно, ами аз нямам как, кой знае какво да добавя, защото в края на кращата Доклада, е важен за това какъв модел искаме за Европейския съюз. Това е въпроса, който си задаваме. Какво искаме? Екстра, свръхлиберален съюз или напротив? един а, модел по-регулиран, който да може да отразява очакванията на гражданите. И структурите реформи са ключов а, момент, въпрос на по същество, а не въпрос на форма. Така че да даваме помощ на страните, ако те искат, добре, но все пак за кой модел, както се казва тук. А, мисля, че е от наш интерес да обсъдиме именно а, сега за какво става дума модела, фискалния, данъчния модел, социалния модел. Е, в края на кращата това са неща, проблеми по същество. Модел. Кой е добрият модел в този случай? Съвсем болен политик. Това е един политически проблем, господин президент, казва господин Деляно. Председателя. дали става въпрос е, за този, който има добър растеж или този, който има добър баланс. И да, и двете. Освен това, модел, който има добро ниво на заетост в една глобализирана економика. Това е добрия модел и това е модел, който трябва да придадем на Европа. Добре, не виждам други желаящи да взема думата. Може би господин Олбрехт ще направи заключителни думи. накратко, не само държавите членки, но и градовете и регионите могат да се възползват от такива програми. Но ако се съди от информацията от комисията, единственият начин да го направят регионите и градовете е като минат през, през правителствата. Ето такава е идеята на програмите. Програмите са предназначени за държавите като цялост и след това държавата може да ги разпредели на регионално ниво. Това от една страна. От друга страна, не бива да забравяме, че ние всички може да се изненадаме, защото програмите не обсъждаме проблемите не толкова от гледна точка на съдържанието. Има конкретни е, решения на държавите членки и държавите членки се съобразяват с препоръките за промени, които трябва да се направят съгласно съответните модели. Това е процес, който вече се практикува, не е нищо ново. Но това, което обсъждаме тук е, че когато една държава членка получи дадена препоръка, тя може да използва европейски средства, за да се съобрази с тази препоръка. Но мисля, че ние трябва да кажем, че не става въпрос само за пари тук. Говорим за пари за техническо подпомагане, но днес се поставя и друг въпрос. А именно, какво се предлага на държавите членки и за какво се разходват тези парични средства, за какви видове промени. И това не присъства в документа. Документа по същество е силно технически. Може да получите парични средства за конкретните препоръки, за конкретната държава, за извършване на структурни реформи. Така се посочва кои, какви, за, какви пари, за какви промени се дават какви пари. Но както господин Малягар каза, задават се различни въпроси. Един модел ли ще се спазва, различни модели ли ще се спазват, за, зависи ли от това какви препоръки са отправени на държавите членки, кой е предложил този модел. Но може би е добре да разгледаме това предложение за текст като възможност да навлезем по-надълбоко в дебата по съдържанието защото, както казах, в този текст се говори най-вече за пари, за техническо подпомагане. Това е един технически текст. Благодаря ви. Si vous pouvez nous aider, monsieur à sortir de la Господин Олбрихт, ако можете да ни помогнете да излезем от технократските подозрения, мисля, че за целия Европейски съюз това ще представлява значителен напредък, защото тук говорим за препоръки, от, направени от комисията. и е, би било добре те да могат да получат съответно политическо изражение. Ние сме тук е, за един юридически контрол. Господин Албрехт има думата. А, ако позволите, когато ме определиха за докладчик по становището, аз разгледах а, а, първо моята собствена страна, Полша, видях какви са а, препоръките за нея. За първи път правя такова нещо и трябва да кажа, че препоръките не са с общ характер, по-скоро са технически, така че като говорим за препоръки за конкретната държава, дали говорим само за структурната реформа или за промени в, или за съответния административен капацитет? Защото ако говорим само за административния капацитет, нещата стоят по-различно, отколкото ако говорим за а, структурна реформа. Ако се правят предложения за структурни промени, тогава а, нещата се променят коренно. И а ако съобразяването с препоръките става на доброволен принцип, то тогава те не са задължителни за никого. А то говорим и за помощи. Не знам, може би е добре по време на нашата работа ще стигнем до отговори за тези въпроси. Председателя, да, ще говорим за това отново на 1 септември. Срока за внасяне на измененията е, 8 е септември до 16 часа след обед. На 10 и 11 октомври ще се разглежда окончателно доклада в комисията, в Реги, ще се разглежда през ноември месец, а на пленарна, в пленарна зала ще се разглежда по-нататък. Госпожа Ганязе Пал ще говори за бъдещето на отношенията между Азия, казва председателя, Карибите и Тихоокеанския басейн. Не, Африка, поправя се председателя. До 2020 година. Благодаря, господин председател. Да, става въпрос наистина за АКТБ, за Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Един много важен регион. Азия още не присъства в него. Става въпрос за едно становище, което, е, по което водеща е Комисията за развитието. И тук разглеждаме бюджетния аспект на, в а, становището. Освен това, 2020 година е края на а, периода, обхванат от многогодишната финансова рамка. Така че това би било добър момент да се включи Европейския фонд за развитие, който е в маржа на многогодишната финансова рамка. Между другото, това е историческо порода си искане от страна на парламента. Винаги сме искали европейския бюджет да е много по-ефикасен. Това също така предполага повече последователност между различните фондове и общи политики на Европейския съюз. Освен това, не бива да забравяме и е, тенденциите, които са, така да кажа, на мода от тенденциите за бюджета в европейския бюджет. Така че е важно да използваме тази възможност, е, за да го включим в е, рамките на многогодишната финансова рамка. Та, конкретно в становището искам от комисията да помисли за следващата МФР да включи и отношенията ни с АКТБ. Може би е добре да приемем една пътна карта в това отношение. Ще се придържам към бюджетните въпроси. Това споразумение може да е свързано с други фактори, като например финансовите фондове за Африка. И е, искам да се върна на едно мнение, което вече съществува на тази комисията. Не трябва да се навлиза в бюджета на политиката за сътрудничество. Трябва да се върнем към първоначалните цели за тази политика. И една от тези основни цели е преодоляването на бедността. Трябва ефективно да я постигнем, трябва ефективно да разгледаме въпросите за преместването и миграцията, пред които сме изправени днес. И на последно място, използването на иновативни финансови инструменти и евентуалното им съчетаване с субсидии. Съчетаването на финансови инструменти и субсидии би било един положителен подход. По този начин ще имаме по-добра идея за възвръщаемостта на държавните средства но също така не трябва да заместваме субсидиите с финансови инструменти, защото всяка отделна програма има конкретни цели. За това е важно да имаме съответните инструменти, с които да разполагаме. И на последно място, представено на комисията при няколко дни идеята за инвестиции за Африка, нещо като план на Юнкер за Австрия. Това би било нещо полезно на пръв поглед, но ще поискам от нашата комисия да поиска парламента да участва активно в разработването на този план. Председателя, благодаря. Да, права сте наистина. Ако има такъв план на Юнкер за Африка, както каза госпожа Могерини миналата седмица, ще е добре да помислим как европейския бюджет ще е обвързан с този план, защото искаме да отговорим на предизвикателството за иммиграцията, но за това са необходими съответните ресурси. И когато говорим за ресурси за миграция, миграция идваща от Африка, то тогава е необходимо ние да подпомагаме африканския континент да работи за развитието на отделните африкански страни. И във връзка с това би било удачно, както предлагате и вие, да се мобилизира и европейския бюджет за това. Може би е добре да направим това по време на средносочния преглед на бюджета. Така или иначе трябва да действаме провокативно, защото ситуацията е такава, че не можем да пипаме с ръкавици. Кой иска думата по казаното от госпожа Гардия Сабал? Добре, никой. Предполагам, това е знак за единодушна на подкрепа. На 15 юни ще има размяна на мнения. Края, крайният срок за внасянето на изменения е 22 юни. И на 11 юли ще се произнесем по вашия доклад, госпожо Гардия Сабал. На 30 август водещата комисия ще разгледа и не знаем кога ще се гласува. Господин Али, имате ли готовност да ни говорите за инструментите, които ще ни помогнат да се преборим с нестабилността на цените на селскостопанските пазари, не само на нестабилността, но като цяло да се гарантира възвръщаемост за производителите? Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Нестабилността на цените е нещо, което е много типично за общия селскостопален пазар, но когато те са твърде нестабилни, тогава това може да има въздействие върху продоволствената сигурност, производителите и цялата страна. В последно време се наблюдават сериозни промени в цените на стоките на световните пазари. Цените на хранителните продукти достигнаха най-високо ниво напоследък. Хранителните стоки бяха на най-високи цени през 2000-та година, но днес така или иначе цените на хранителните продукти се очакват да продължат да бъдат нестабилност. Нестабилността на цените на световните селскостопански пазари са сериозна заплаха за световната продоволствена сигурност. Същевременно тази нестабилност се подчертава от други фактори от макроекономически характер, политическата среда и спекулации за селскостопански продукти, които когато се продават като финансови а, активи, създават сътресения на пазарите, на стоковите пазари, като например пазарите на енергия и метали. Освен това, повишената уязвимост се дължи на зачастяването на екстремните метеорологични явления и на въздействието от изменението на климата върху обема на сълскостопанското производство, както и на някои структурни фактори, като цената на енергията и изкуствените торове, обменните курсове и лихвените проценти. И така, нашето предложение е Комисията по бюджети да призове е, Комисията за селско стопанство и развитие на селските райони, която е водеща, да включи съответните предложения в предложението за резолюция на парламента. На първо място, подчертаваме, че Европейския съюз е най-големият вносител и износител на селскостопански и хранителни продукти но че възможностите за използването на програмите за развитието на селските райони с цел осигуряване на подкрепа за застраховането, взаимоспомагателните фондове и схемите за стабилизиране на доходите на земеделските производители не са били много успешни. На второ място, призоваваме за по-добро въздействие между общата селскостопанска политика и други политики на Европейския съюз, по-специално по отношение на енергетиката, водоснабдяването, земеползването, биоразнообразието и екосистемите, както и развитието на отдалечените и планинските райони. На трето място призовава за създаване на система за защита на доходите на земеделските производители чрез използването на инструменти за управление на риска и промяна на мерките, предприемани до момента, в рамките на реформата на ОСП за периода 2014-2015 година, 2020, извинете. И накрая настоятелно призовава комисията и държавите членки да следят за значителни колебания на цените на селскостопанските стоки, като подобрят Европейския инструмент за наблюдение на цените на храните. Благодаря ви. Sí, Благодаря, господин Али. Кой иска да реагира по това, което господин Али току-що съобщи? Monsieur Fernand. Денано. Господин Денано. Ме пардонера, Господин Делано има думата. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че доклада на господин Али е, върви в правилна посока, тъй като отразява различните проблеми, съществуващи в селското стопанство днес. И, разбира се, с фокус основния въпрос – нестабилността на цените. Днес не можем да не обръщаме внимание на този въпрос. Въпросът за стабилността на цените за селскостопанските производители е от ключово значение. Днес професията селскостопански производител е високо рискова, защото той, тя зависи от климата, от пазарите, от политическата сфера, сфера. Има изключително много фактори, които се намесват. Така че селскостопански производител никога не е сигурен какви ще са доходите му. Защо е важно Европейския съюз да работи за сигурност в приходите на производителите? Ето защо доклада на господин Али върви в добра посока. Когато говорите за спекулация с селско-стопански е, стоки. За мен това е изключително скандално. Как може да се спекулира с хранителни стоки? Така че този доклад е изключително интересен. Разбира се, със сигурност ще има някои изменения, които ще целят само да подчертаят основните му цели, но за мен този доклад е напълно съответстващ на нашето мнение. Председателя, благодаря господин Колмай. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за този доклад. Мисля, че ние всички ще се съгласим, че това е стъпка в правилната посока. Но няколко обезпокоителни момента. Трябва да внимаваме да не заложим за постоянно определени ситуации посредством законови инструменти. Ако погледнем ще видим, че по-голямата част от европейския бюджет така или иначе отива за селско стопанство. Трябва да помислим дали в дългосрочен план това би трябвало да продължи. Предви, преди сме обсъждали, че трябва да се вземат предвид някои страни, като например африкански страни, които трябва да получат подкрепа за по-голяма конкурентна способност. Трябва да им се даде възможност за износ и преди всичко говорим за износ на селско-стопански продукти. Ако ние въведем нови правила и регламенти, които поставят таван на техния пазар, вместо да внедрим дългосрочни стратегии, които помагат на фермерите сега, но трябва ясно да им се покаже, че не могат да очакват неограничена помощ на тази основа. Те трябва да се изправят пред конкуренцията противен случай това, което правим, е да поставим основа за а, обстоятелства, които да са закотвани за винаги в законодателството. Никой няма да посмее да ги пипне и след 10 години, а трябва да оставим отворени възможности пред пазара. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да подкрепя това, което чухме току-що от докладчика – в момента наистина се намираме в много драматична ситуация. Ние сме били свидетели на такава от доста години. Свидетели сме на сериозна нестабилност, на големи дъждове, порои, суши. Всичко това оказва значително въздействие върху селското стопанска продукция и дава отражение върху фермерите. Въпросът придобива измерения, които в дългосрочен план биха довели до по-бързи структурни промени, които така или иначе ще бъдат наложителни. Въпросът е какво да направим за сектора и за селските райони, които зависят от селското стопанство. Тук трябва да се вземат предвид два важни аспекта на дебата. За щастие, в такава ситуация Имаме буфер на приходите, предвиден в европейския бюджет за селските стопанства. Плащания, които са обвързани с определени условия, изисквания от обществото, в противен случай не биха съществували. Повече от половината разполагаем доход на много селски стопанства зависят от тази условна помощ. В противен случай те просто ще погинат. Така че трябва да пипаме с кадифени ръкавици, когато се опитваме да предвидим какви биха били потенциалните последствия и гледаме глобалната картина. В дългосрочен план водата и обработваемата земя, почвата, ще намаляват. Възможностите за производство и продажби за много селски стопани в дългосрочен план могат да бъдат и благоприятни. И тогава бихме могли да адаптираме ОСП и системите му за подкрепа. Ако разгледаме политиките за развитие в тази връзка, нека само да ви припомня, че не говорим за блокиране на европейската търговска политика. Имаме си стратегия за всичко, но трябва да вземем предвид и състоянието на най-бедните страни и тяхното потенциално развитие. Нужно е да се изградят работещи структури. Трябва да преразгледаме стратегиите си за развитие. И какво точно финансираме чрез европейските фондове? Освен това, плащания към бюджета. Някои страни имат усещането, че нямат много възможности. Някои хора се страхуват, че европейският бюджет отделя твърде много за финансиране на развиващи се страни. Така че трябва да създадем усещането, че създаваме работещи рамки. Нужно е да има сериозна конкуренция в сферата на селското стопанство. Това се коментираше и на последното пленарно заседание. Наблюдаваме високи нива на концентрация в хранителната верига. Виждаме, че в няко... на някои пазари има само 4 играчи, а на други пък става въпрос за цели 80%. Всъщност, предлагането е доста фрагментирано а има концентрация на търсенето. Това са въпроси, които ще изискват внимание. Все още ли говорим за економика на социалните пазари? Може да се окаже, че някои стопанства имат достъп до малки вериги на предлагането и съответно страдат от това. Възможно е да има договарения на цени, които водят до 6-месечни споразумения – и след това клиентът си променя мнението и казва ситуацията се промени, така че сега ще съкратим договор си с вас за до 6 седмици. Тук възникват сериозни потенциални проблеми. И особено когато става въпрос за чувствителните пресни продукти, които се използват за да привлекат клиентите – Хората не се интересуват от опаковката, те се интересуват от цената. Трябва да се запитаме дали мерките, с които разполагаме, ще отговорят на целите за плащане на европейското законодателство, има ли друг начин по който може да се действа в настоящата ситуация, що се отнася до доставчиците и техните клиенти? Това наистина изисква подробно обследване. Продуктите стават все по-ефтини. Този въпрос засяга цялата верига на храните и трябва да му се отдели внимание. Господин Здеховски има думата. Nerad to říkám, але mý předřečníci рекли většinu. Уважаеми господин председател, всички други преждеговоривши всъщност изказаха и моето мнение. Струва ми се, че тази атмосфера на конструктивна дискусия води до добри резултати или най-малкото до телепатия. Уважаеми госпожи и господа, стабилността на селското стопанство, ако, ако сте чели Библията, ще знаете, че седемте добри години биват последвани от седем лоши години и да си мислим, че бихме имали само 7 добри години след 7 добри години и така през цялото време е безсмислица. Имам наблюдения от, на... стопанство в нашата постсоциалистическа страна. Имахме 26 добри години за селското стопанство. Ако някой фермер се разореше, това се дължеше или на лоши кредити, или на недостатъчно економически познания, но не защото не е получил подкрепа. Мисля, че европейската подкрепа за фермерите е много, заложена по много ефективен начин. Но днес трябва да си зададем друг въпрос, а именно каква е нашата стратегия в 15 годишен план? не, Въпросът не е какви ще се променят в стопанство до 2020 година, тъй като те ще бъдат само частични, но ме интересува как ще изглежда селското стопанство на Европейския съюз след 2300 година, тъй като днешните инструменти трябва да разглеждат тази ситуация. Относно конкурентоспособността на фермерите, да, тук е някои банкротират. Аз като бизнесмен съм бил на ръба на банкрота в положение на 3 години, тъй като не, бе, не знаех просто какво правя. Един известен производител на обувки е фалирал няколко пъти преди да изгради успешните си фабрики. Някой каза, да, разбира се, има суши, има наводнения, всички сме наясно с тези рискови фактори. Но не искам да разглеждаме селското стопанство и селските райони отделно, Има и други важни аспекти, например образованието по въпросите на околната среда. Фермерите след 2300 година трябва да могат да предоставят и добавена стойност. Например, да предлагат настаняване в своите ферми. Това работи много добре в някои райони. Това е моя принос към дискусията. Ние не можем да инвестираме толкова много от европейските фондове в селското стопанство и да продължим да го правим след 2030 година. Трябва да се концентрираме върху иновациите и други аспекти, които са предизвикателства пред Съюза. Благодаря. Благодаря. Господин Коснюк има думата. Също така го поздравявам за това, че е заместник председател на Комисията по селските развитие. Я chciałem podziękować пану Алему за, за ten проект opinii. Она idzie от... Много благодаря, господин председател. Благодаря на господин Али за това проекто становище. Разбира се, това е движение в правилната посока, но все още остават няколко въпроса, към които бих искал да привлека вниманието ви. Както господин председателят вече отбеляза, от известно време насам, т.е. от руското ембарго върху вноса на храни от Европейския съюз, до голяма степен засегна сектора на млякото, както и на свинското месо. Всъщност това има значение за всички държави членки, както за така наречените нови, така и за старите. Наясно съм, че това становище не може да се старае да реши абсолютно всички проблеми. Финансовите инструменти, които биха могли да се използват, все още са само в проект. Наистина, в комисията по бюджета би имало разбиране по употребата на пари по ОСП за подкрепа на пазари, които в момента имат сериозни затруднения. Тъй като председателят е член и на Комисията по селското стопанство, се надявам, че ще прояви разбиране по тези въпроси и бих искал да привлека вниманието и към тях. На второ място, много инструменти биха могли да се използват от земеделските производители, но групите на производителите и кооперативите също биха могли да използват тези инструменти. Всъщност по-рядко отделните фермери се възползват от тях и си мисля, че се заслужава да се отдели внимание на този факт в становището. Периодът е много труден за европейските ферми. Фермерите имат все повече задължения. Бих искал да ви припомня, например, въпросите за доброто отношение към животните и други условия, които оказват влияние върху разходите на фермерите. Както и промяната в климата. която трябва да се вземе предвид. От гледна точка на потребителите, от гледна точка на търсенето, няма голямо разбиране за огромния натиск. И то най-вече този оказван от трети страни и вноса от трети страни. Това е ситуацията. Разходите за фермерите се увеличават поради нови условия и задължения, които им се налагат. Те трябва да ги покрият по някакъв начин, правят го чрез продуктите, които предлагат на пазара, но трябва цената, която се плаща от потребителите, да е разумна. Благодаря ви съвсем накратко. е в сектора Рикола. Аз определено не съм специалист, но ако мога да реагирам на думите на колегите, господин Далена и Бургезе. Бургезе. Като че ли нашето разбиране за свободен пазар оказва своето влияние. А, в, при производството на много а, земеделски продукти се получава ефекта на монобо, монопол или олигопол. И а, използването на европейски е, субсидии за определяне на цените – се включва в определянето на, на цените, когато се включва в процеса на определяне на цените от страна на производителите. И така се изкривява пазара и се налага ние да реагираме в спешни ситуации. Всичко това ни е известно и не е лошо да казваме нещата с истинските ми имена. Тоест, искате да кажете, че е, помощите се иземват, така да се каже. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι ορθά ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός χρηματοδοτεί και στηρίζει τον αγροτικό τομέα. Благодаря ви, господин председател. Аз смятам, че европейският бюджет правилно подкрепя фермерите. Никой не може да се изненада, че повечето развити страни, включително и САЩ, подкрепят селското си стопанство. но с исторически поглед над Европа, трябва да сме наясно, че за някои страни сектора на селското стопанство просто се е свил в сравнено с предходни времена. Има пречки пред конкурентоспособността на някои страни и сега, за някои страни има повече предимства, за други не. Ето защо е правилно да се подкрепят земеделските стопани. И то е важно да се подкрепят тези, които имат конкретни проблеми по отношение на конкурентното предимство, а не просто всички на общо основание. Тези, които имат конкурентни предимства, може би нямат нужда от а, такава помощ, може би помощ трябва да се откаже на други сектори в економиката на съответната държава. Но 45% от бюджета отива за селското стопанство. Това не означава нищо, ако тези средства не се използват по най-подходящ начин. Очевидно руското ембарго причини сериозни затруднения и трябва да видим по какъв начин можем да се справим с този въпрос економически и политически, тъй като в крайна сметка това ембарго, по моето скромно мнение, ще помогне на Русия. Ние принудихме Русия в известен смисъл да развие собственото си селско стопанство, така че да може да посрещне нуждите си. Така че накрая Русия ще се окаже в ситуация, в която няма да и се налага да си внася продукт от Европейския съюз, независимо дали има ембарго или не. Така че трябва да помислим как точно действаме да помислим за различни подходи към Русия, тъй като в момента ние страдаме повече от Русия и трябва да го имаме предвид. Да. Да, определено има а, така особености в а, земеделието на общностно ниво. В Америка доходите на земеделските стопани нараснаха значително, докато в Европа те се свиха в сравнение с началото на периода. И е, политиката ОСП всъщност е начина да им се даде възможност на тези хора малко да си допълнят доходите. Но в края на краищата се получи абсурда да подпомагаме земеделието, когато нямаше нужда. И определено за веригите на доставчици, които са реално монополи, е, е, изкушението е огромно да действат така, че да накарат производителите всъщност да да не се възползват от, е, от тези добавки. Благодаря за доклада. Може би, че трябва да се намери някаква система типа застрахователна или както се практикува в Штатите, Цените тук паднаха, защото, както се случи с млякото, хората започнаха да, използ... да произвеждат повече, за да получават повече помощи. И когато предлагането е много повече от търсенето, естествено цените падат и то значително. Така че трябва да се търсят някакви начини да се въздейства и върху обема на производството, за да се качват и цените. Затова и сегашното положение не може да продължава така. Не могат производителите да продават на загуба. Сега най-слабите казват, че ще изчезнат. Добре, това е природен закон. Но в края на краищата и най-добрите не, е, трябва да могат да произвеждат, а да не се отказват, защото те трябва да виждат и е, перспективи за своята работа. И в такъв смисъл качество, количествата, които излизат на пазара, трябва да бъдат намалени. Като всичко това обаче трябва да се следва от всички, които се занимават в сектора. В всички случаи няма да е лесно, но си струва да размислим. Има сектора, където се справят доста добре. Примерно, Китай се явява в момента огромен клиент, е, който изкупва месо, там цените се задържаха сериозно. господин Алини е, предлага някои изменения. А по доклада на госпожа Деле, вие изказахте становище за нестабилността на цените на 23 ти на обед Значи до 23 на обед можете да подавате изменения. И а, те ще се е, гласуват в комисията на 1 септември, после ще се комисията по земеделие на 8 ноември ще се е, произнесе и ноември влиза текста в пленарна зала. Господин Али, искате ли да кажете нещо? Извинете ме. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които вземаха отношение. Тя, темата наистина е доста и деликатна, и обширна, и засяга абсолютно всички сфери. няма как сектора на земеделието да не бъде обвързан с, с цялата економика като цяло. Но същевременно сме наясно, че сектора цял свят сектора на селското стопанство се дотира и подпомага. И мисля, че това е правилната политика, към която се стремим и също се извършва и в рамките на общността като цяло. Но не може и към сектора земеделие да се подхожда по един и същи начин, по чисто економически подход защото в крайна сметка то не се влияе само от економическите показатели и економическите норми и закони, защото в един момент е, не всичко зависи и от е, правилното управление и менежиране. Все пак сме подвластни и на природата. И в тази връзка мисля, че това, е, това трябва да се има в предвид. Важно е да имаме работещи структури и механизми, които да регулират тези процеси. Аз представих едно, едни проекто предложения, където сме, съм се опитал така да намерим баланса като препоръки в бъдеща проекторезолюция на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Разбира се, отворени сме за допълнение към тези проектопредложения, за да може да имаме по, по-ясна визия на бюджетната комисия е, като цяло, който да отрази всички тези е, е, анализи и препоръки, които бяха направени от колегите. Благодаря. Мерси. Il faudra aussi qu'on revoie peut да, да, да. Тук не трябва да забравяме и правата за конкуренцията, но земеделските производители, техните е, асоциации трябва да могат да възстановят съотношението между тези, които купуват и тези, които произвеждат. Сега производителите на петрол се обединяват, за да намалят е, количеството произведен петрол, е, за да повишат цените те на бензина. От 28 станаха 50 долара. Така че така, трябва да осигуряваме, е, да насърчаваме организациите на производителите да се реструктурират и да действат в подобна посок. Иначе ще си имаме трудности. Госпожа Гардия Забал. Клер Моди също за контрол на финансирането на неправителствени организации. Благодаря, господин председател. Госпожа госпожа не е тук, за да представи становището си. То е изготвено от името на Комисията за бюджетен контрол и аз ще се опитам да го представя вместо нея. Става дума за финансиране от бюджета на ЕСА и Докладчик трябва, е, казва, че трябва да се очертае добавената стойност на неправителствените организации. Те са ключови в изпълнение на ред политики. И то не само традиционни такива, но примерно политики в, в областта на околната среда, културата, образованието, т.е. в много-много области където се провеждат политики на Европейския съюз. Няма и твърда дефиниция какво точно е НПО и затова е много трудно да се определи колко от бюджета отива за неправителствени организации и да се проследи дали ефективно се разходват тези средства. Може би ние можем да потърсим а, критерии, да се опитаме да установим а, колко НПО имат отношение към а, тези политики. Но много е сложена самата бюрократична процедура, цяла, всичко документи, които трябва да се попълват за получаване на финансиране, за това докладчикът призовава да има упростяване в това отношение. Аз, ако мога да добавя от себе си, бих казал, че а, това съображение въжи и за много области от бюджета. После. Високото ниво на съфинансиране. Неправителствените организации е, понякога се очаква да е, участват в е, финансирането, т.е. да има елемент на съфинансиране. Госпожа Муди предлага да се преразглежда, да се преразгледа това изискване тези 20% за съфинансиране. И да не се приемат изискванията за съфинансиране над 20%. Също може да се търсят други форми на отчитане на съфинансиране, примерно работа, донации, дотации, донорство в натура. Това е по-осъществимо за неправителствените организации. Също понякога, предвид начина по който се формира бюджета, се оказва, че просто средствата трябва да се изразходят, за да не се загубят и не винаги се изразходват по най-ефективен начин. Според госпожа Моди, голяма част от подадените изменения са добри и определено могат да влязат в компромисни изменения. Благодаря на госпожа Гардия Забал. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря на госпожа Муди за проекта становището за финансиране на НПО. Темата е изключително важна, както подчерта и колегата. Работата на неправителствените организации е от голямо значение. И това значение е, далеч надхвърля чистото парично изражение – подобни организации работят в духа на изискванията на програмата Европа 2020. Те, те работят на терена, най-близо до гражданите и е изключително важно тяхната работа. Становището е добро, осигурява добра база за дискусия. Добре е да обърнем внимание на малките НПО, те се сблъскват с особено трудности, свързани с бюрокрация. И определено има смисъл да се упростят процедурите, особено по селектиране на проектите и сплащане на средствата. също трябва да се обръща повече внимание на, на практическата значимост на дейността на НПО. Седем процента е, която се предвижда като изключение е много малка цифра в настоящото законодателство. Тя трябва да бъде увеличена. По програмите е, е, Хоризонт 2020 трябва да има възможност е, неправителствените организации да се обръщат примерно към Европейския омбудсман, ако има случаи, в които те не са съгласни с взети решения по отношение на средствата. В момента те нямат такова, такава възможност. Добро е становището. Ще има възможност да постигнем компромисни изменения и очаквам с нетърпение работата Dojoči. Е, Мое мнение е, е подобно. Благодаря, е, господин председател. Аз имам мнение, което е много сходно с, този, с тези на колегата. НПО са изключително важни за обществото, защото те изпълняват роля, която правителствените организации не могат да изпълняват. А сега, например, в ситуацията с мигрантите и бежанците, видяхме колко много извършват неправителствените организации, особено в центровете за бежанци. И сега ние говорим за това да има контрол върху финансирането на НПО, но когато се прави подобен контрол, понякога установяваме, че тези организации използват средства за дейности, които са насочени, насочени срещу Европейският съюз. Срещу някои от ключовите ни ценности – има организации, които се възползват от тези средства, за да организират расистски, антиеврейски и подобни дейности. Това също не бива да забравяме. А когато си сътрудничат, неправителствените организации финансират някъде надолу по веригата други е, свои е, партньори. Но това е с европейски средства. Но това е изключително непрозрачен начин за разходване на средства, защото средствата, които са дадени на съответното НПО, не са били предназначени за друго. Ние трябва да направим така, че съответните програми на НПО да имат и ясно дефинирани цели и те да отговарят на основните ценности на Европейския съюз, да има проверки за разходването на средства и при злоупотреби тези средства трябва да бъдат връщани незабавно. А също така, в случай с е, на злоупотреби, трябва да се потърсят и възможности за санкции на подобни НПО. Примерно, те да бъдат дисквалифицирани от възможността да кандидатстват за друго финансиране. Господин Боги. Благодаря. Много неправителствени организации вършат отлична работа, но е, мога и аз да се съглася с е, изказването на колегата преди мен – има. Това е явление, което трябва да се анализира в подробности. Имаме вече примери за това как неправителствени организации индиректно се включват в кампании, които вървят срещу основните ценности на Европейския съюз, примерно кампании срещу търговски споразумения. Какво се случи с възможностите за решаване на спорове също не знам. В Инта имахме интересен случай. Постигнахме едно споразумение за това какво очакваме от пилотните е, проекти и по бюджетната функция, където е, постигнахме споразумение, се предвижда и едно а, проучване на ролята на неправителствените организации при е, сключване на споразумения за търговски, на търговски споразумения. А, евентуално можете да се свържете с хората, които участваха в е, подготовката на този процес, да споделят е, опит. Знам, че е, така са дадени средства за това проучване. Комисията като че ли няма голямо желание да се занимае с темата преди лятната вакансия, не знам. Ако Е, във всички случаи ние ще се върнем на тази тема, когато правиме преговорите по бюджета, нали? Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря на всички изказали се преди мен. Благодаря на госпожа Муди и е, докладчика всяка на НП. Аз съм докладчик сянка на НП, мога да кажа, че имат доста голям брой изменения. Благодаря за много конструктивния начин, по който ги подадохте. Колегата Негреско е подал всъщност по-големия брой изменения. Всички те отговарят на нашата позиция, много са конструктивни и смятам, че ще ги подкрепим поне повечето от тях. Аз лично бих казал, че е, е огромна работата, която се извършва от НПО и е, тя се извършва по един отличен начин. Но има и отрицателни примери. Но е, заради тях е, не смятам, че трябва драстично да променяме законодателството. Правилата трябва да осигуряват прозрачност, именно за това изготвяме този доклад. Затова и според мен не е необходимо много да дискутираме допълнително нашето становище. В край на кръщата то е само едно становище. Но е, нека ясно в него да кажем, че искаме прозрачност, че искаме да знаем къде отиват парите. И ако приемем повечето от измененията и текста като цяло, който е написан много добре, тогава според мен ще изпратим един съвсем ясен сигнал от е, името на парламента към ЕС и комисията. Да, в света на НГО, НГО на НПО може да се случи най-лошото, но факт е, трябва да се внимава как се разходват а, е, средствата, но не може до безкрайност да се раздуват е, проверките. Не може непрекъснато, не може смисъл. Примерно ЮНИЦЕФ, УНРА е, са били подложени на е, повече от 10 проверки всеки. така че подобни форми на контрол трябва да бъдат по-добре координирани и не бива априорно да се извършват. Там, където има ясни е, е, ситуации на разходване на средствата, не е и необходимо да се правят. А пък, е, разбира се, доверието е неразделна част от прозрачността. Може би господин... комисията би могла да отговори на господин Бюге. Благодаря. Аз лично не съм запознат с цитирания случай. Ще потърся информация и ще е, вляза във връзка отново с вас. Ако ми позволите няколко коментара по дискусията, която беше много богата, да поясня някои от е, повдигнатите теми. Разбира се, симплиф... упростяване и хармонизиране е цел и на комисията. Така че проекто становището в това отношение се радва на много добро отношение от наша страна. Що се отнася до съфинансирането и е, така минимална цифра дали да има, Нека да кажа, че в финансовия регламент не се предвиждат никакви конкретни нива за финансиране. Може би в някои отрасли може да има някакви предвидени максимални нива за съфинансиране, за постигане на конкретни политически цели, но когато се търси оптимално ниво на съфинансиране – трябва да се отчита не само е, функционирането на отделните НПО, но и необходимостта от е, максимизиране на резултатите и ефекта от политиката и е, да, да се даде възможност за максимално участие. Много висок, много висок процент на а, съфинансиране ще направи а, е, тези организации зависими, може би ще спре а, е, нови да участват в а, е, процеса. Така че целта е да има един максимален ефект. И накрая, нека да потвърдя, че принос в натура не може да бъде възстановяван в средства, но може да бъде част от приноса на неправителствената организация. Тоест, в общата дял на съфинансиране, приноса в натура също се отчита. Мерси. Мадам Газиазабал, по conclure. Благодаря много. От името на госпожа Муди искате ли да направите заключение? Трудно бих могла да направя заключение от името на някой друг, казва госпожа Гвардия Сабал, но така или иначе ще предам на госпожа Муди коментарите, както и коментара на комисията. Бих искала да добавя нещо към всичко това. По отношение на приноса в натура и другите въпроси, които засегнахме, не за първи път защитаваме една или друга позиция. И ако комисията ни каже, че нещо е възможно, добре, тогава чудесно, но има много НПО, тъй като аз съм обсъждала много този въпрос с младежки организации които ми казват, че това не е възможно. Така или иначе, ще предам коментарите ви на госпожа Муди, която ще изготви и измененията. Председателя, благодаря ви много госпожа Муди ще присъства при гласуването на становището по доклада. Това ще е на 30 юни. Така, госпожо Гардия Сабал, благодаря ви. Е, в Комисията по бюджети, доклада ще се гласува на 30 юни и, извинете, поправя се председател 27 юни. Тогава, 27 юни ще се гласува доклада в комисията. Измененията вече са внесени, така че няма да се внасят повече. И по принцип искаме на 15 декември да се внесе от страна на комисията, за да може през, в пленарна зала да се гласува доклада през януари месец. А накратко да спомена за делегациите ни, изпратени на посещение в Йордания и в Ливан. Мисията беше през май месец. господин Норесън участваше в нея, господин Фернандеш също така, госпожа Гуардия Сабал, госпожа Маки, господин Мержи, госпожа Варна. Мариса Матиас също така беше с нас. Тя е председател на отношенията между Европейския съюз и страните от Машрек. Мисията беше от 15 до 19 май И тук бих искал да благодаря на службите на комисията, които ни позволиха да актуализираме данните относно разходите по-специално. Тук трябва да кажа, че за бъдещите мисии трябва да можем на място да имаме по-ясни и недвусмислени бюджетни данни. Така или иначе, Европа отговори на очакванията на Йордания и Ливан от 2011 година насам. 1 милиард и 400 хиляди за Йордания, 1 милиард и 200 милиона за а, Ливан, като това са средства пряко вързани с кризата в Сирия, така че Европа беше а, много активна. не бива да забравяме, че има огромен брой сирийски беженци в а, тези две страни. 6,6 милиона е населението на Йордания, над 4 милиона е в Ливан. Та, тези две страни с не толкова числено население са станали домакини на 640 хиляди 000 сирийци в Йордания и 1 милион сирийски бежанци в Ливан. Това са официалните цифри, но реалните са много по-високи, защото се смята, че може би ще има 1,4 милиона сирийски бежанци в Йордания и 1,5 милиона сирийски бежанци в Ливан като не се вземат предвид а, палестинските бежанци избягали от Израел. Така че всъщност има 2,2 милиона палестински бежанци в Йордания и около 500 хиляди в Ливан. тъй като в Сирия имаше палестински беженци също така. Немалка част от тях са се прехвърлили в Йордания и в Ливан. Така че можете да си представите какво усилие трябва да положат тези страни, за да, да, за да посрещнат толкова голям брой беженци. Така че Европа също се стреми да подпомага тези две страни. Е, ние се срещнахме с представители на Европейския съюз в Аман и в Бейрут. Е, представителствата на Европейския съюз ни направиха много добро впечатление с техния професионализъм и постоянна ангажираност. Така че им има едно реално адаптиране на финансовите средства, за да се отговори на потребностите от хуманитарна помощ, както и да се подобри оборудването за това. Също така искахме да разберем как се изпълняват ангажиментите от конференцията в Лондон през февруари месец и също така как се работи по понятието пакт за взаимна ангажираност. За Европейския съюз става въпрос за определяне на приоритетни цели и също така да се види как съответните страни, Ливан и Йордания, могат да реагират, как могат да осигурят посещаването на училище на децата от беженски семейства. Защото знаем, че около половината от децата на тези семейства все още не ходят на училище. Е, много деца отпадат и по този начин е, това е това е явление, което е, съществува и в Турция. Така че има конкретни действия и конкретни ангажименти за терен, които са взети. За Йордания можем да кажем, че е, посрещането на е, мигрантите е при удовлетворително условие, ангажираността е при добри условия, но в Ливан няма президент от две години, така че е, тук има какво да се направи. Колегите, които присъстваха там, си спомнят един кмет, който каза, не си губете времето с централното правителство, работете направо с териториалните общности, които са във връзка с беженците и по-добре познават нуждите на населението. Друго нещо, за което си дадохме сметка, е, че помощта за беженците не винаги се разбира добре от местното население, тъй като има голяма част от населението, местното население, което среща определени трудности, така че липсва разбиране за помощите за беженците, които се дават. Сега си спомням една история. Един кмет поискал от правителството помощи за да а, направи ремонт в училището в града и правителството казало, имало, има ли беженски деца в твоето училище? Ако няма беженски деца, не можем да отпуснем пари за ремонт на училището. Та, ето това е един пример също така, вчера се срещнах с 10 млади ливанци, гимназисти. Те бяха на посещение в европейските институции и тук и те подчертаха това. Така или иначе, е, те подчертаха това и по този начин изразиха и впечатленията на е, родителите си. Та Европа е много важно да се вслуша в потребностите на населението на, Юр... на Йордания и Ливан, както в конкретните потребности, така и по отношение на потребностите на бежанците. Също така има економически последици, всички, пазари, всички граници бяха затворени, следователно пазарите се свиха, економиката се забавя, все повече се очакват чуждестранни инвестиции, но на празно. И как смятате инвеститорите ще инвестират в страни съседни на държава, в която се води гражданска война, така че се наблюдава едно цялостно затваряне в тези страни и, и има какво да се направи по силата на двустранни сътрудничества и споразумения между Европейския съюз и тези страни и може да се види какви действия можем да предприемем на ниво макроекономическа помощ. Относно пазара на труда, там има сериозни проблеми, защото а, броя на бежанците налага съответните економически ресурси. Някои от бежанците живеят на границата на поносимото, тъй като те са настанени в неофициални лагери в Ливан. Много от тях са в незаконна ситуация, също така не, не им се дава а, прага от 200 долара, които трябва да им се предоставят в качеството на беженци в Ливан. Следователно, те са принудени да живеят в изключително тежки условия, построяват си времени постройки от гради с помощта на найлонови турби. Също така трябва да плащат такса от 50 долара месечно и ако искат да имат достъп до електричество, трябва да плащат допълнително което не е постижимо за всички. И тъй като нямат източник на поминък, те работят на черно и също така използват децата си, които също е, работят, вместо да ходят на училище. И тук ставаме свидетели на един много сериозен хуманитарен проблем. Преди малко говорихме за неправителствени организации, срещнахме с такива работещи на терен. Те наистина извършват огромна работа и Европейския съюз много често залита в твърде бюрократични процедури, където се поставя акцент върху контрола. Не казвам, че трябва да спрем да извършваме контрол, но трябва да избегнем умножаването на контрола и на проверките. А, срещнахме се с представители на УНИЦЕФ на място и аз зададох въпроса как гледате на Европейския съюз, какво е мястото на Европейския съюз спрямо останалите е, финансови източници на светов, в световен план и те казаха, че Европейския съюз заема най-високото място. Но от гледна точка на формалности, контрол, проверки и така нататък. Така че не бива да размиваме ефикасността, не бива да намаляваме прозрачността, не бива да навлизаме в дух на свръхбюрократщина и прекомерна прекомерна проверка. Със сигурност има по-ефикасни начини да разходваме публични средства. И от това, което сирийските беженци ни казаха, стана ясно, че те искат да се върнат в Сирия, очакват го, но за това ще е необходимо да се възстанови мира. И се надяваме, и те се надяват, че Европа ще може да окаже натиск, за да се възстанови мира в Сирия. Получихме е, този документ, който имам пред себе си. Ще ви го разпространим. Искам да благодаря на колегите, участвали в делегацията. И ще се радвам, ако ни изпратите коментари и бележки преди сряда 22 юни, за да може да съставим окончателния вариант на документа. Благодаря на службите на комисията за оказаната ни помощ както службите на комисията тук в Брюксел, така и тези, които са там на терен, чиято работа е впечатляваща. И благодаря и на нашите сътрудничества, по-специално на Кашия Маней и на други, които оказаха много важна помощ на място, за да улеснят доброто протичане на тази изключително интересна мисия. Сега се обръщам към колегите, участвали в мисията. Имате ли какво да добавите спрямо това, което казах до тук? Май не. Господин Гейер. Also ich habe äh, an dieser Reise nicht teilnehmen können, aber Herr Präsident, mit Verlaub einiges. Не успях да участвам в пътуването, но това, което казахте вие, господин председател, ми напомни за времето, което прекарах, когато работех в Германия за компания с седалище в Западно-Рейнска област. Има два. Имаше два елемента на критика тогава, тъй като това дружество се управляваше с публични средства. Има много правила и регулации, понякога се получават средства от регионалните фондове, но ако се а, спазят всички изисквания и вършим всичко точно както трябва, всичко се върши много бавно. Така че критиката е, че парите трябва да се инвестират по-бързо, трябва да има по-добри резултати за хората, трябва да се намали бюрокрацията и така нататък. Обаче, ако се постарахме да задвижим по-бързо процесите и се получат грешки, тогава бяхме обект на критика, че харчим погрешно публични средства, трябва да бъдем внимателни, тъй като това са пари на немските данокоплаци или пък на европейските данокоплаци понякога. Така че просто няма как да се справим с ситуацията. През последните години се свърши много работа в бюджетната комисия. И изглежда, че когато комисията си върши работата, е обект на сходен тип критика. Ние критикуваме комисията, Сметната палата също ги критикува. Казва им се, че не вършат проверки и контрол достатъчно добре, след това те се затягат. Това обаче забавя процесите, след това се отива на терен, както и вие сте го направили в Близкия изток и там чувате от крайните бенефициери, че всичко се движи прекалено бавно, твърде бюрократично и отнема много време. Но реално комисията е понудена да действа по този начин. аргумент е, ама на тях за това им се плаща, трябва да са свикнали с критиката, те имат високи заплати, от какво се оплакват. Мисля обаче, че парламентът трябва да вземе под внимание този въпрос и трябва да излезе с позиция, която може да защити. Не казвам, че предлагам решение, но искам да защитя комисията в известна степен, тъй като независимо от това, което правят като Европейска комисия, винаги са обект на критика. Каквото да направят, все ги критикуват. Ако вземем сметната палата – Ако Европейската комисия вложи пари в доверителен фонд, както правят УНИЦЕФ, ООН, ако комисията го направи, тогава всичко трябва да е проследимо, трябва да се знае кои тухли в кое училище са заплатени чрез тези фондове. Да, знам, че малко преувеличавам, но когато става въпрос за разходване на публични средства, мисля, че парламентът трябва да намери баланс при отправяне на критики към комисията. Трябва да разберем, че някои видове контрол са необходими, но е нужно да се прояви гъвкавост. Ако нещо се обърка, да, тогава трябва да се отправи критика към комисията, трябва да се направят проверки, трябва да сме сигурни, че системата на проверки и баланс е на лице. Но не трябва да се прекалява. Не можем да казваме, че всичко е прекалено бавно и бюрократично. Трябва да се намери балансиран подход. и трябва да се види дали при разходването на средствата са постигнати целите на съответната политика. Председателя, да, прав сте, трябва да се проверява доброто разходване на държавните средства, но също така е валиден принципът, твърде много контрол води до никакъв контрол. Ако всеки си контролира нещата в своя ъгъл, то тогава се подкопава и надежността на цялостния контрол над всички проверки. Аз тази сутрин споделих един опит с един пилотен проект за огромното количество документи, които Европейската комисия изисква за отпускането на сравнително ниски средства, така че трябва да гледа на основното, да се разгледа същественото и особено в ситуации в криза да не се фокусираме върху дребните неща, като например не можете да поискате от един е, пожарникар да економисва водата при гасене на пожар. Така че още веднъж ще припомня, срещнахме се с а, ливанските власти, с техния съвет на министрите. Важно е ние да имаме прозрачни сметки и отчетност. Тук има много какво да се направи по този, в тази област. Сега, имате ли коментари по проекта от доклад за посещението на делегацията в Йордания и Ливан? Няма. Добре, преминаваме към гласуването. А, господин, господин Маргали, имате коментари ли? Да, много накратко, господин председател. От името на Моника Варна, която замествам, две бележки. Спомням си, разбира се, предходното ни посещение в Турция, което имаше същата цел и разбира се съм наясно с разликите, които ясно посочихте, господин председател. Аз самият също съм запознат с доклада. Впечатлението е, че ситуацията в Ливан и Йордания се влушава все повече. И то не само по отношение на беженците. Разбира се, предвид специфичността на ситуацията са нужни специфични мерки. Но имам две бележки – Програми за инвестиции. Парите, предвидени за беженците, трябва да бъдат съобразени с общия фон, с общността, където се намират тези беженци. Освен това, трябва да се окаже подпомагане на цялата общност, така че да се поддържат образователни центрове и да има елементарни условия на хигиена. Освен това, трябва да се вземе предвид колко е сериозна ситуацията в Йордания и Ливан по въпросите на сексуалното насилие, особено при жените бежанци. Това е много съществен проблем. Благодаря. Аз не се спрях на тази ситуация, която е много драматична, а именно сирийските беженци по йорданската граница. Около 500 000 беженци са настанени в потрясаващи, при потрясаващи условия и след посещението на президента Обама, юрданските власти решиха ежедневно между 200-300 бежанци да настаняват, което е някаква отеха за тези, които са в а, драматична ситуация. Ние в Европа понякога а, се срамуваме за това, защото и в Европа не винаги беженците се настаняват при най-добри условия. И тук мисля по-конкретно за беженците около Кале и е, британските острови, които се налага да да е, минават по тунела през Ламанша. Така че за коментари преди 22 юни на следващата сряда, моля да се изпратят. А сега преминаваме към гласуването. Моля да сложите електронните си карти за гласуване в апаратите. Откривам. Започваме гласуването. Le nombre de votants essaie de... И така. А, опитвам се да сравня да има еднакъв брой карти, които са внесли и а, двама души не са гласувани все още. Не са използвали картите си. Закривам гласуването. Така. По доклада на генералния докладчик Жозе Мануел Фернандеш, проект на коригиращ бюджет номер 2 към общия бюджет за 2016. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, Ще проверим по четвърто изменение. Закривам гласуването. Р... С 16 срещу 8 гласове се отхвърля, из... отхвърля се, от... отнема се 15, отнем, оттегля се пето, 6, приема се 7 за, против, въздържали се, е, отхвърля се, против, въздържали се, отхвърля се, изменения 9, 10 и 11 не са допустими. И сега гласуваме по целия текст. Откривам гласуването. Закривам гласуването. Проекта за коригиращ бюджет се приема с 25 гласа, 25 гласа за, е, един против, едно им въздържал се. Така, е, по доклада на господин Негреско относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Изменение 2 за. Е, моля да гласувате с дигане на ръка. За, второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се трето за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 Така че сега ще гласуваме по втората част, която е съвместима с 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. Проверка с електронно гласуване по изменение 23. Закривам гласуването. 13 е, за, 11 против. Изменение 24 за. Против. Проверка с електронно гласуване по 24-то изменение. Моля гласувайте. Закривам гласуването. Приема се с 16 гласа за, срещу 11, 10 против. 25-то изменение отпада, защото приехме 24-то, 26-то за. Против. Въздържали се. Приема се 27 за. Против. Въздържали се. Приема се изменение 1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст. С измененията откривам гласуването. Заповядайте. Закривам гласуването. Приема се с 24 гласа за, срещу 3 против. И сега давам думата на господин Фернандеш относно трансферите в резултат от нашето гласуване. Благодаря, господин председател. Ще ги представя отделно, тъй като ги гласувахме отделно по трансфер 8. Става въпрос за прехвърляне на 1 824 041 евро относно финансов принос за фонда за адаптация към глобализацията за Белгия. Приехме го и сега предлагам да го приемем. Моля, гласувайте. Микрофон за, за председателя. Deuxième transfert, c'est le... Следващото прехвърляне номер 9 ще дам на думата на комисията, за да ни каже малко повече за това финансово прехвърляне. 500 милиона евро в рамките на Европейския механизъм за взаимна свързаност в, за свързана Ев, Европа, Connecting Europe Facility, е, прехвърляне в полза на аспекта за далекосъобщения с цел да се създаде нов финансов инструмент е, инвестиционен фонд за е, високо широколентов достъп. Комисията ни е дала писмени обяснения, но ще помоля да ни каже малко повече за този нов финансов инструмент и също така за това колко бързо ще бъде е, разгърнат аспекта енергетика на е, инструмента за свързана Европа. Благодаря, господин председател. Here, here for, uh, the... Е, е, Идеята за инструмента за свързване... на Европа е да се ускори дейността а, а и действието на комуникационните технологии и да се действа и по аспекта енергетика. Идеята за информационни и комуникационни технологии е да се създаде инвестиционен фонд за широколентови технологии, е, за широколентов интернет, е, за осигуряване на основен капитал и съответни инструменти. Като ще се постави акцент върху малки високорискови проекти като се поемат директни ангажименти, за да може да се даде възможност и на други участници в пазара да вземат участие за набиране на е, бъдещ капитал на фонда от порядъка на 400-500 е, милиона от бюджета ще дадат 100 милиона, 50 милиона сега се дава възможност. Прехвърлянето на тези 50 милиона е за да могат да се осигурят плащанията. После се очакват средства 100 милиона от Европейската инвестиционна банка, после 100 до 200 милиона от национални банки и накрая частни инвеститори, които се очаква също да се включат в фонда. Там се прогнозират около 100-120 милиона инвестиции от тяхна страна. От гледна точка на бюджета няма промяна в средствата от инструмента за свързване на Европа, които отиват за ИКТ, ИК технологии. Въпрос е, че се увеличава средствата, които се предоставят директно за широколентов интернет. А пък аспекта с енергетика, измерението енергетика ще бъде отложено за 2018, т.е. бюджета не се променя. Що се отнася до енергетиката за 2016, някои от проектите, които бяха представени, в отговор на поканата за предложения, се счита, че не са достатъчно зрели за финансиране. Някои от предлагащите ги и нямаха минималните финансови средства, които се изискват. За да се, като се изпълни, изпълни сега компонента ИКТ, ще има възможност да се даде е, време да се доразработят проектите за енергетика малко по-късно. Ако имате конкретни въпроси, ще отговоря. Благодаря, господин докладчик. Так, информацията, която ви бе предадена, подкрепя ли вашето благоприятно становище? Да, да, Искам да... Просто зададох въпроса, за да са наясно всички колеги от нашата комисия. Нека да питам тогава колегите информирани ли са? Ако да, моля гласувайте. Scrutin est clos. Vote favorable par 22 voix contre une et deux abstentions. Приема се. Третия трансфер. Няма микрофон за оратора. Няма микрофон за оратора. 3 милиона. Над 3 милиона за Европейския институт, Европейското училище във Франкфурт. Що се отнася до финансовия принос на, за това училище? Искам да знам и се обръщам към комисията, какви са проблемите, свързани с а, преговорите с ЕЦБ и Ажанс Европ? раз, могат ли да се бъдат решени достатъчно бързо? Централната банка и ковчежника там. Господин Преда. Нека първо да ви обясня как доскоро се появяваха разходите за европейските училища в бюджета и по-конкретно в, когато става въпрос за такива случаи, които не са финансирани бюджета, като например за Европейската централна банка, те си имат собствен бюджет – С увеличаването на служителите в Европейската централна банка, броят на децата на служители в европейските училища в Франкфурт се увеличи значително и това се проявява като увеличаване на административния разход в административната секция в комисията, тъй като европейските училища са в тази секция на бюджета на комисията. И макар, че не става въпрос за училищата за децата на служители на Европейския съюз, затова този разход се повярва в европейския бюджет под такова перо. Комисията се е постара да убеди Европейската централна банка, както и други органи, които ползват европейските училища, че трябва да има равно споделяне на товара. Освен това, за целите на прозрачността, що се отнася до бюджетните разходи, трябва да е ясно откъде възниква разхода, как точно се появява в бюджета, че всъщност този ресурс се потребява от служители на Европейската централна банка. И тогава Европейската централна банка също трябва да допринесе за разходите на това образование. От известно време преговорите продължават, не винаги са леки, Нямаше голям ентусиазъм да се променят начините за финансиране, но мисля, че отбелязахме напредък. И това се отнася до други агенции и органи, както и в Люксембург, Европейската инвестиционна банка. Ситуацията е сходна. Вече има известен резултат, но за бюджет 2016 комисията не е сигурна дали преговорите ще приключат на време. Освен това, трябва да се внесат съответните съответния принос на Европейската централна банка, за да се покрият тези разходи, не е ясно дали те ще пристигнат на време. Финансовия регламент, който се прилага за европейските училища, залага следното. Еквивалента на 10-12 от финансирането за Европейската училища трябва да е на лице от юли месец. Европейската централна банка все още не е внесла нищо и това в резерва отговаря на 40% от релевантните разходи. Ето защо комисията предлага този вариант, който ще позволи на европейските училища в Франкфурт да реагират и да могат да отговарят на задълженията си към своя персонал. Разбира се, че в момента ситуацията е преходна и се надяваме, че споделянето на тежеста в най-скоро време ще се осъществи и с Европейската Централна банка. Благодаря, господин докладчик. Удовлетворен ли сте от отговора? Нека да гласуваме сега с да. И както обявихте, господин председател, в точка разни ще поставя още един въпрос, но става дума за един друг превод, автономен превод на комисията. Аз имам един въпрос преди гласуването. Тук всъщност тези приходи се вадят директно от е, разходите, така ли? Е, donc, dans le cas de la Banque Centrale Européenne, il n'y a pas de recette pour l'instant. Ça, c'est le problème. Е, да, защото няма предвидено. Искането за кредити в бюджета ще бъде съответно намалено със същата сума. Тоест, сумата, която се фиксира в бюджета, е нетна, т.е. махаме приходите, те няма да влязат в графа приходи и слагаме сумата директно в разходите. Това е една конкретна метод на така, вършене на сметката. За европейския дънокоплатец се, е, се вкарва в бюджета само прихода докато тук се отчитат общите разходи за училището. Си, nous allons voter. Благодаря, ще гласуваме. Моля, гласувайте. Il nous manque un votant. Eh bien, comme il, y a, comme il ne vient pas, le scrutin est clos. Край на гласуването. 21 за. 2 м. против. Благодаря, господин докладчик. Сега, господин Депре, имате трансфери, които предлагате. Уи, uh, oui, президент. Три трансфера. Да, благодаря. Три трансфера. Първо, Сметната палата Обща сума 1 милион 800 хиляди евро. От 12-5 е, възнаграждения 7 само от новите съдии са влезли, а не 12, така че от тук се появява разликата. И а, е, тогава сумата а, е, отива за външни услуги, превод. Предвижда се увеличаване на... т.е. имало увеличаване на средствата за преводи. През 2017 трябва да се преведат 53 000 е, страници допълнително. Втория трансфер економически и социален комитет Става дума за отваряне на постове за устни преводачи. 405 милиона. Също и суми за отопление. 2006 56 милиона. Не поставям по въпрос тези трансфери. И накрая, нека да гласуваме първите два, защото имам въпроси върху третия. По първите две, ако няма възражения, се приема направо, че комисията е съгласна. Господин Манка. Ďakujem, пан predseda. Е, dovolte, aby съм се вядрил тимто трансфером. Благодаря ви, господин председател. Няколко думи за тези трансфери. Съдът на Европейския съюз прави добре, че пести пари и би трябвало да преразпредели тези бюджетни кредити. Съдът обаче казва, че имат нужда от външни услуги. Това заради уволнението на техни лингвисти ли е, за да, техни щатни лингвисти, за да се постигнат нужните редукции от 5%? Тъй като ако външните разходи са породени от увълнението на щатни служители, това поражда един много важен въпрос. Можем да подкрепим този трансфер, но ме интересува какво ще се случи в бъдеще. На второ място – 400 хиляди са спестени от разходи за устни превод от страна на ЕАС и намаление за разходи за осветление от, от отопление. Добре, чудесно. Добре, пести се от разходи за устни преводи, но, но ни е нужна повече информация. Това нещо положително ли е за устните преводачи? Това трябва да се вземе предвид, когато разглеждаме бюджетите за следващата година. Относно третия трансфер на Европейската служба за външни дейности. Господин председателят взема думата. Добре, отбелязваме си коментарите. Докладчикът има ли нещо да каже? Не. Значи, можем да смятаме, че бюджетната комисия одобрява тези трансфери. Добре. Сега Европейската служба за външна дейност. Тук става дума господин председател и колеги, за 1 е, милион 300 е, е, и над 300 хиляди евро за изплащане на суми за оборудване на офиси и найеми, също за интеринституционално сътрудничество. Там се иска увеличение от 1 115 хиляди. Също служби, предоставени от комисията, услуги, предоставени от комисията на службата за външна дейност. Тук за какво става дума? За възнаграждения или нещо не разбирам? За какво става дума? после 100 000 евро за юридическата служба, за външен е, адвокат. Говоря се за риск за очерняне на репутацията. Така, извинете ми, но ми се струва много е, странно да се искат 111 е, 000 евро за защита на институцията не, е, не съм убеден от формулировката. Това са въпросите, които имам и искам да чуя отговор. Заповядайте за отговор. Euh, Ще отговоря Euh, confiée à la Commission pour leur production et la, la, la gestion. Става дума за новите пропуски, за Европейската служба за външна дейност, съответното звено за разплащания отговаря за управлението на мисиите на персонала на службата за външна дейност. Това е една допълнителна дейност за комисията и тя всъщност прави, е, предоставя услуги на службата за външна дейност по силата на споразумението за предоставяне на услуги между институциите. Затова службата за външна дейност е имала нужда от тези услуги, за да осигури по-ефективна своя дейност. Комисията си дига цените ли, защото е имало предвидено някаква сума? Защо, защо сега се очаква да има нова? Дигнали сте си цените или има нещо, което е различно? когато изготвяхме бюджет 2016, нямаше още междуинституционалното споразумение. В бюджета на службата за външна дейност няма увеличение – когато се изготвя бюджета, не са предвидени средства за пропуските и за предоставянето на тази услуга от комисията. Така че мисля, че става дума именно за покриване на тези разходи в рамките на предвидения бюджет за службата за външна дейност за 2016? Е, monsieur Manka. Господин Манка. Дякуем, пан predseda. Я би съм еще jednu dodatočnú otázku. Е, vznikli... Благодаря ви, господин председател. След подадената информация, има ново изискване за финансиране на оборудването на службата. Ако разходите за закупуване на офисно оборудване са се увеличили, има по-високи от първоначално проведените сметки. Ако не получим по-подробна информация, не мисля, че можем да разтълкуваме това перо. Мисля, че трябва да поискаме да ни се разясни как е възникнал този разход. А във връзка с това, което казах за Съда на Европейския съюз, наистина бих искал отговор от комисията по този въпрос. Има по-малко щатни преводачи и за това повече пари се дават за външни услуги. Тази ситуация ще продължи ли? Ще се ангажират ли нови щатни преводачи на текст? Благодаря. Благодаря. Аз съм директор за бюджета на Сметната палата. С намаляването на персонала, да, намалили сме постовете на юристите, лингвисти, защото трябваше да направиме общо намаление, такава каквото се очаква от всички институции, което ни е, задължи да сменим и политиката си, защото капацитета за вътрешни преводи, като се намалиха юристите, и лингвистите и не се създадоха нови постове, защото сега има економии по отношение човешки ресурси, ни принуди да си смениме подхода. Преводите се увеличават и затова трябваше да изнесем навън по-голям обем превод да се направи от външни преводачи около 25% преди е, превеждахме външно преводи, сега този процент се увеличава и съответно трябва да се увеличи е, бюджета за е, преводите на хонорар. 100 000 евро бяха предвидени. Ще трябва да се предвиди по-голям бюджет за по-нататък, защото и обема на преводите нараства. Косметик, c'est-à-dire que on, on respecte la réduction de 5% qui est au service des économies. Тук става дума нали, от, за съкръщението от 5%, които са в за економии, но ето тук се налага е, да се направи е, този вид е, прехвърляне, което е горе-долу на нивото на економиите. Е, всичко това не е признак на най-добро управление на средствата, защото реално така се реагира чисто формално на едно изискване. Добре е да помислим. Господин докладчик, вие говорихте също за риск, за репутацията. Да, господин председател. Задавам въпрос, защото се говори за средства за, юридически, за разходи за юридически съвети, за дейност срещу риска за нарушаване на авторитета. Как точно се разбира, че ще има опити за нарушаване на авторитет? Значи да се защити е, институцията срещу риска за посегателства срещу репутацията. Как точно става това? Жевреза, la réputation de la commission. Euh, относно репутацията, е, представител на комисията казва, става въпрос за трансфер за външни услуги, така че те са сравнителни от а, председателя. Ваш, вие искате т.е. да спастите пари от външните услуги, така ли? Трябва да се намерят парите там, където се намират парите. Представителя на комисията. Та, ако се върна на обосновката за членовете свързани с статута, господин Фернандеш се намесва. Не членовете свързани с статута. Става въпрос за юридическата под, подкрепа. Става въпрос за член 22-33, докато тук говорим за бюджетна функция 22-36. Председателя, господин докладчик, искате ли този въпрос да се отнесе за следващото заседание? Докладчик? не, не смятам, че трябва такъв голям разкол да има по този въпрос, но ме интересува какво означава защита срещу риска от уронване на репутацията а, по отношение на външните услуги. Дребна, дребно нещо, но е особено представителя на комисията. Ако сте съгласни, тази седмица поемам ангажимент да ви изпратя съответната информация, защото не мога да ви отговоря сега веднага. Ще ви я изпрати в писмен вид. Председателя, микрофон за председателя. Pardon, je suggère que nous nous prononcions sur les deux premiers transferts. Предлагам тогава да гласуваме по първите два трансфера 30 и 22.33, а за следващото заседание да остана 22.36. Съгласни ли сте? Така или иначе, е, гласуването не е неизбежно предвид сумите. И ако няма възражения, ще приемем, че две, двата първи трансфера заедно ще бъдат отнесени за следващата заседание. Госпожа Холмайер ще говори за политиката за сградния фонд и Малта. Един въпрос, който вече сме разглеждали, заповядайте. Е, Много ви благодаря, господин председател. Накратко за колегите. Европейската служба за подкрепа в областта на обежището беше значително разширена през 2015 година година. Сега имаме 530 повече служители. Това е значително разширяване, наложително поради програмата за миграция, по която работим. И разбира се, са ни нужни допълнителни служители. Необходима е координация и на служителите, които работят в горещите точки. От 2012 година ние имаме сграда в пристанище Валета като наша централа. Тъй като нашия централен офис е предвиден в Валета. Не е нужно да се обсъжда потенциална релокация, тъй като това е на лице. Както се каза от съвета, необходимо е сградата да бъде там. В блок А са нашите служители, 95 служители в 60 офиса и в конферентни стаи. От 2015 година блок С близо 400 квадратни метра, една малка сграда. Осигурява офиси за нашите служители, разбира се, както и столова, както и център за мониторинг. Настоящата площ е 400 000 квадратни метра приблизително. Това води със себе си и разходи за поддръжката, възлизащи на 1,5 милиона евро. Службата докладва за повишаване с 149, но мисля, че е по-голямо, тъй като а, става въпрос и за включване на зелените площи наоколо, както и за пътищата за достъп. Валета не е най-ефтината част на света, особено при новото разработване на пристанището. През 2017 година се предвижда разширяването с 5000 квадратни метра като разходът за това е 185 евро на квадратен метър. Тоест почти 200 евро на квадратен метър. С всичките тези разходи, както и разходите за поддръжката, годишно 1,67 милиона и общите разходи за година са 2,8 милиона или дори повече, ако се вземат предвид паркингите. Има допълнителни места за паркиране. Малтийското правителство притежава сградите. Нека е ясно да подчертая това, че тези 34 парко места всъщност са сериозна цифра. Нужно е да се плащат около 600 евро годишно допълнително и цялата целият разход възлиза на 2,9 милиона годишно. Трансферът няма да доведе до повече, по-големи разходи за службата – ако трябва да се премествате в друга сграда, това няма как да бъде особено ефтино. Винаги в крайна сметка се оказва малко по-скъпо. Малтийското правителство не изисква повишаване на някакъв индекс не е необходимо, тъй като качеството на сградата е много високо. Сградата е построена по такъв начин, че ще бъде напълно използваема от Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Ето защо смятам, че това няма да доведе до допълнителни разходи. Единственият допълнителен разход е паркоместата. Но те възлизат на доста сериозна сума годишни цената за наемането им. Предлагам това да бъде обмислено преди одобряването. Следващият път. Що се отнася до предварително подадената информация, са ни нужни коректните цифри. Ние одобрихме бюджета преди, но подадените цифри бяха грешни. Така че ще помоля комисията да накара агенцията да разгледа този въпрос. Да, службата си има много работа. Вероятно няма да това, нека комисията им помогне с подаването на коректните цифри. Вероятно в момента на службата най-големият проблем не е сградния фонд. Имат си сериозни проблеми по същество, по работата си. Така че нека комисията им помогне. Не е добре за репутацията им. Ако има разлика от 300 хиляди за една и съща сграда в рамките на няколко седмици. Така че нека да бъде оказана допълнителна подкрепа на агенцията, след като и е нужна. В противен случай няма да има подобрение на ситуацията по отношение на разходите. И службата ще си има допълнителни затруднения. Следователно, не искате тези решения да се отложат, докато чакаме допълнителната информация. Искате да гласуваме сега, така ли? Комисията съгласна ли е с това мнение? Добре, тогава ще гласуваме. Кой е за? Против? Не виждам. Така че е, решаваме, взето е решението, ще поискаме от ЕАЗО с помощта на комисията да ни дадат повече информация за паркинг разходи. Wegen, wenn nicht, sollte man daraus kein Act machen. Einfach uns nur schriftlich. Да, не мисля, че трябва да го превръщаме в такъв въпрос. Просто е нещо малко, което ми направи впечатление. Да, права сте, ще изчакаме новите цифри и отново ще формулираме исканията. Не сме приключили още с работата, защото в точка разни от дневния ред, наш, ред нашия генерален докладчик има въпрос. Има, е, нашия докладчик има въпрос към комисията относно 18 милиона евро. А, така че, относно бюджетната комисия, комисията по бюджети иска да разбере този трансфер дали е законосъобразен. Предполагам, че да, но все пак е необходимо да имаме прозрачност и комисията може да се изкуши да изхвърли през прозореца това, което не успява да изхвърли през вратата. Говорим за трансфер от 18 милиона евро относно инструмента за добро съседство, за инструмента за предпресъединителна помощ за улесняване на управлението на беженската криза в Турция. Разбира се, комисията ще каже, че инструмента за добро съседство ще улесни управлението на беженците, но комисията не е оказвала конкретните суми. Също така, така и не каза, че става въпрос за отделен трансфер. За това смятам, че най-добрият начин да се уреди този въпрос е да се да му се даде повече легитимност е, и за да се даде повече легитимност, парламента трябва да участва. И ще припомня, че това отделно, този отделен трансфер е възможен съгласно измененията, за които ние гласувахме, така че тези отделени трансфери са много важни е, за споразуменията и пози... общата позиция на парламента. Те могат да имат отрицателен ефект върху тях. Не казвам, че незадължително ще го имат, но конкретно за тези 18 милиона искам да чуя от комисията. Можете ли да ни информирате повече за тях? И също така, докъде е стигнало изпълнението за, на инструмента за беженците в Турция? Това от една страна. От друга страна, предвиждате ли, имате ли някакви намерения за други значителни автономни трансфери, които да се очакват в близко бъдеще за управление на беженската криза? Благодаря. Председателя, благодаря. Представители на комисията. Благодаря. Малко съм объркан, защото по време на бюджетното помиряване на бюджета за 2016 година, което направихме е, по време на корекцията, което направихме миналата година, се водеха преговори за инструмента за Турция. И искахме да намерим сума от порядъка на 500 милиона за инструмента за Турция. И ясно беше казано, че част от кредитите, които се добавят за инструмента за добро съседство, ще се използват за управлението на беженската криза в Турция. Но на 10 декември миналата година имаше представене в вашата парламентарна комисия и е, на това представене комисията разпространи документ с разбивката на разпределението на тези 500 милиона евро, които комисията предлагаше да се финансират от европейския бюджет. И по време на същата тази презентация ясно бяха посочени въпросните 18 милиона, които да е, се вземат от е, инструмента за добро съседство и е, също така други суми за делени за същата цел. И комисията предложи на практика това да стане възможно, за да се разходват тези суми за беженците в Турция не можеше директно да се предоставят на Турция, трябваше да се мине чрез инструмент за предприсъединителна помощ. И е, позицията на комисията е, че ние от самото начало бяхме прозрачни. Искахме да се използва инструмента за добросъседство, за да се финансира част от е, инструмента за помощ за беженската криза в Турция. Ясно да се посочи, че част от средствата ще идват от инструмента за добросъседство. И ето това оттам идва отделния трансфер, който се вмества в 10 граница по член 6 от регламента. И е, не смятам, че по този начин сме казали нещо ново. Още миналата година ви го казахме, но ще си отбележа и за да отговоря на другия ви въпрос, дали предвиждаме други такива трансфери, за момента не. и те милиона в бюджета за 2016 година са вече ясни и няма да има други трансфери от инструмента за добро съседство. Благодаря ви. Не казвам, че не е неправомерен този трансфер. Напротив, законен е. Бяхме информирани за него, но не бяхме информирани, че става въпрос за автономен трансфер. И казахте, че в регламента може да има такъв автономен трансфер от до 10%. Т.е. днес може да се направи такъв трансфер от 9% и след един месец още 9%, след още някой месец още 9%. Да се правят разпределения или не, по този начин ще се окажем в ситуация, в която бюджетният орган няма да участва. Така че моето изказване има една цел и тя е парламента да участва в възможно най-висока степен в всички трансфери и също така, ако е възможно да се избягват автономните отделните трансфери. Председателя. Да, ако не се лъжа, такова, такъв ангажимент бе поела и заместник-председателката. Така че, господин генерален секретар, надявам се, че ще имаме. Е, бихме искали да имаме предварително уведомяване на парламента в такива ситуации. Другото нещо, което исках е, да спомена още веднъж, комисията може ли да уточни какво ще е отражението за бюджета от съобщението от 7 юни относно партньорството с трети страни в рамките на Европейската програма в областта на миграцията? господин Тимерманс в пленарна зала съобщи, че ще има подкрепа за трети страни в размер на 8 милиарда, 300,6 милиарда е, от тръст фондове, 2,4 е, милиарда от конференцията в Лондон, макрофинансова помощ 1 милиард и също така перо от 4,4 милиарда за помощи за така наречените приоритетни държави. Та, комисията, може ли да уточните за какво отиват тези суми, за какви инструменти, какъв период ще обхващат, как, за мерките, които ще се вземат, какви ще са евентуалните припокривания. Та, друг въпрос. В тези 8 милиарда предвиждат ли се искания на нови кредити или става въпрос да се съчетават кредити, които вече са предвидени и които вече са обявени? А междувременно докато отговаряте, може да кажете и как стоят нещата с външен план за инвестиции за Африка. Следващ модела за Европейския фонд за стратегически инвестиции, защото миналата седмица госпожа Могерини спомена европейска гаранция от 3,1 милиарда евро в тази насока. Та комисията какво може да каже на комисията по бюджети по тази тема? Ще има ли законодателно предложение за това? Ако да, кога и какъв вид ще има то? Ето такива въпроси, които се отнасят до средносрочното преразглеждане. Госпожа Тома има отношение този план за инвестиции, как ще се вмести той в бюджетната процедура за 2017 година и проекто бюджета за 2017 година, както и подготовката за преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Господин Преза, можете ли да внесете яснота по този въпрос? Благодаря, господин председател. Ще се опитам да ви дам подробности. За тези почти 8 милиарда, които се споменават в съобщението за споразумението за партньорство с африканските страни в подкрепа на съседството. Сумата включва финансиране от е, Европейския фонд за развитие, ресурси от бюджета на Европейския съюз, които минават през доверителни фондове, плюс ангажиментите поети на Лондонската конференция, плюс макрофинансовата помощ. Това общо възлиза на почти 8 е, милиарда. Така е една е, времева е, перспектива от 8 е, години. Това са сумите, които очакваме и страните членки да а, дадат в, съответно на а, бюджета, на който идва от Европейския съюз. А що се отнася до видовете нужди, които ще трябва да бъдат посрещани, това разбира се зависи и от бързината, с която ще се сключат е, споразуменията за партньорства с тези страни, които се предвиждат в съобщението. А също и каква е, форма ще имат инструментите. Смесени инструменти, е, тип помощи или заеми. За инвестициите, които бяха обявени, от тук до септември комисията ще излезе с по-конкретно предложение. Идеите са да се даде е, възможност е, да се създадат условия за частни инвестиции, които да се добавят към различните форми на е, публична помощ, които се дават на африканските страни, за да може да се работи за преодоляване на причините, които карат хората да емигрират в Европа. Тази идея има отношение, разбира се, и е, за употреба на европейски средства и на национални средства по двустранни споразумения, както и финансиране от страна на агенции, е, които е, примерно финансови институции за е, развитие. Така че се опитваме да съчетаем всички тези компоненти. законодателното предложение ще е, дойде именно с цел да се създаде една платформа за инвестиции. Това ще се случи в бъдеще. В момента нямам достатъчно подробности, за да ви отговоря повече. Благодаря, господин Преда. Благодаря за всички уточнения. Ако бихте могли по отношение на първия въпрос за тези 8 милиарда, да ни изпратите някакъв отговор в писмен вид, за да покажете как точно се наслагват различните приноси, за да се получи тази цифра от 8 милиарда. Също и така да уточняйте развитието в времето как е, се предвижда да се разходват те годи, от година в година. Предварително ви благодаря за уточненията. Други въпроси има ли в точка разни? Не виждам. С което можем да приключим заседанието. Благодарим на всички. Край на заседанието.